2009 година по този въпрос. От тогава не, не много се промени и сега през март 2010 година говоря по същия въпрос. Е, Европейската комисия е, направи усилия през септември миналата година оповести пътната карта, в която бяха очертани приоритетите но много от които отговориха в рамките на консултацията на комисията, споменаха, че е необходимо да се определи крайна дата, за да може да се поощрят онези, които а, се колебаят. И тази дата не би трябвало да бъде след 31 декември 2012 година. Живеем във време, когато сме свидетели на все повече трансгранични сделки и договори, трансгранични а, трансфери и плащания. Всичко това е част от единният пазар и много по-добре е за потребителите, ако те не трябва да проверяват дали в различните страни съществуват различни правила и различни изисквания. И затова потребителите подкрепят този проект. На тях им е необходимо обаче сигурност. И няма да е добре, ако няма достатъчно защитни механизми, а, примерно за мандатите за директен дебит. А, а, а, единните европейски плащания а, са нещо, от което банките имат интерес но трябва да се знае, че потребителите се тревожат от възможностите за измама. А кой ще се погрижи за техните интереси? Някои може би са прекалено заети и не са забелязали новите транзакции, новите сделки, новите операции. Но необходимо е за потребителите да имат допълнителни гаранции, когато давате инструкции за директен дебит. Не, е, не може да се каже, че банките установява всички измами. Примерно, фалшивите чекове. Във Франция имаше такива случаи. Чекове преподписани от банки, които трябва да се плащат на трета страна. И това се случи четири години след като финансовата служба за надзор в Великобритания вече бяха затворили, закрили тази възможност, предотвратили тази възможност Не може тези въпроси да се решават страна по страна, защото остава дума за трансгранични действия на измамниците. Тези, всички тези проблеми трябва да бъдат решени и трябва да се предложат решения а, а, още тази година. Тази година ще наблюдаваме значително увеличаване на единните европейски плащания, СЕПА така наречените, и трябва да се поощрят страните, които не са участвали в допитванията и в а, консултациите. Не е решен и въпросът за а, а, юридическата валидност на съществуващите а, инструкции за директни дебети. Многостранните карти. А, плащания с карти са друг проблем. Тук се, трябва да се вземе предвид е, и факторът конкуренция. Трябва да, обаче, да бъдете твърди, господин комисар, да се сложи е, дата, до която трябва всички да мигрират към единните европейски плащания, защото това ще бъде в полза на европейския пазар. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της благодаря. И сега от името на Европейската комисия комисаря Барние. Господин председател, дами и господа депутати, радвам се, че съм пак сред вас. И още от началото Искам а, да подкрепя а, Шарон Боулс. А, въпросът за сигурността. А, ам, ам, амбиция, която аз почетах още, когато ме изслушвахте като номиниран а, за комисар. А, завършването на вътрешният пазар чрез конкретни проекти. И също това се отнася и за единното пространство за плащания в Европа, така наречената СЕПА. Става дума за прости, да се опростят финансовите трансфери в рамките на Европа. господин председател, дами и господа, поздравявам парламента за подкрепата му за тази е, е, стъпка е, и по-специално петте пункта, които вие почетахте, госпожа председател. Искам да почетая предварителната работа и много положителните и интересни приноси на Перванш Берес и на господин Гозес. Да, госпожо председател, е една а, дата, а, до която трябва да се завърши работата, ще поощри нейното ускоряване. Една подобна дата ще има много положителни резултати, тя ще даде една по-голяма юридическа яснота, ще даде възможност за планиране на необходимите инвестиции, и за, за времето за съвместно съществуване на двете системи за плащане. Една подобна дата, предвидена в един законодателен акт, ще изисква анализът да бъде завършен до пролета, за да можем да продължим по най-ефикасен начин с законодателните предложения. Сега сме в началото на марта и трябва да кажа, че още е много рано, а сега да фиксирам тази дата или да я предлагам. Имам предвид обаче това, което вие казахте, че вероятно това трябва да бъде край на 2012 година. Във всички случаи трябва да дадем на операторите е, известен период за нагаждане, вероятно 12 месеца за финансовите за финансовите преводи и 24 месеца за дебитите. Това първо. Второ, госпожо председател, необходимо е да изясним системата, комисията за многостранната комисия за размени. Това се отнася до картите, отнася се и до дебетите. Комисията в края на миналата година публикува документ за дискусии, където се очертават различните видове ползватели. Ще се върнем към резултатите на тази публична консултация. Тези резултати ще бъдат анализирани по отношение на тяхната съвместимост с политиката по отношение на конкуренцията, която се занимава моя колега Хоаким Алмуня. Необходим е преходен режим, вероятно, до 2012 година, за да може многостранната комисия да приеме норми за трансграничните плащания. Трябва да кажем, че до сега 70% от плащанията, до 80% от плащанията се извършват в Европа без всякакви такси и комисионни. Тоест, това няма да е единственият механизъм и нито пък най-ефективният, ефикасният механизъм. Както знаете, комисията при решение по отношение на MasterCard, ще го направи по отношение на виза. Чакаме решението на съда Колкото до нивото на комисионните, ние вече изяснихме нашето решение и решението на съда ще ни даде една по-голяма правна сигурност. Това второ. Трето, както и по-рано съм казвал, по време на нашите дискусии, аз съм за една европейска инициатива по отношение на кредитните карти и дебитните карти – МОНЕ, ПФР и така нататък и други АПС. Ще се срещна с всички участници в този пазар, за да можем заедно да решим как да вървим напред, да координираме нашите инициативи и бъдещи действия. Комисията ще анализира правилата за конкуренцията и доводите на различните системи кредитни карти. Четвърто по въпроса за управлението в бъдеще. Знаете, че нямаме паневропейска система за управление. А, и за това ни е необходима обща а, инициатива с Европейската Централна банка, с участие на, вис... на представители на разплащателната промишлена. Трябва да улесним диалога, за да осъществим реализацията на един подобен проект – евентуално на една среща през пролетта. Госпожо председател, дами и господа депутати, ще информирам редовно Европейският парламент докъде е стигнала работата по този въпрос и за обсъждането в економическата комисия. И накрая, когато става дума за интересите на а, ползвателите, трябва да кажа, че съжалявам, че индустрията за банкови плащания понякога проявява нежелание да отчете опасенията на потребителите. Необходимо е по-голяма прозрачност и да се вземат предвид нуждите на консуматорите. Искаме да действаме по-конкретно, подобряване на системата за събиране на плащанията. Ние в скоро време ще пишеме на European, the European Payment Council, за да кажем, подчертаваме, че те трябва да отговорят на очакванията на потребителите. Ще направим всичко възможно да вземем тези очаквания предвид. Да, госп... ето госпожо председател, още един път ще повторя, Решен съм да действам, както го казах и през януари. Е, ще направя всичко възможно, за да подобрим тази система и е, с е, участието на парламента надявам се това да стане в скоро време. Благодаря, господин комисар. А сега господин Гозес. Благодаря, госпожо председател господин комисар. Не се съмнявам в, в вашата решимост и онова, което ни казахте, вече отговорихте на повечето въпроси, които ние си задаваме. Въпроси, които повдига тази резолюция. Искам просто да напомня, че трудността а, се състои в това, че това не е а, е, инициатива на банковите и, карто, и на картоиздателите, и в комисията и в доклада, който аз съставих, се опитахме да определим необходимите правни инструменти, за да можем да създадем тази европейска система на плащания. Нейната цел е подобряване на конкуренцията в областта на разплащанията, като се създаде, създадат нови методи, които ще преустановят монопола на банките. Разбира се, е, сложността обяснява за забавянето. Но вие, както знаете, банките и като издателите показват нежелание да вървят напред в една насока, която ние искаме. Вие знаете, няма нужда да ви казвам, например във Франция цената за използването на едината система на плащане е по-голяма, отколкото преминаването към еврото. Съществува въпроса с комисията за обмен, където трябва да се имат предвид два фактора. Първо, че трябва да се спазват законите на конкуренцията и второ, не трябва да пренебрегваме факта, че тези плащания се извършват като услуга и е необходимо да бъдат заплащани справедливо. не може да се налагат някакви такси, без да се имат предвид и маржовете на междубанковите плащания. И като имаме предвид а, а, а, създаването на единното пространство за плащане, а, надяваме се, че в скоро време то ще бъде разширено и в други области. Благодаря. Господин Пулман. Господин комисар, единната зона за плащания в евро е централен инструмент на единия вътрешен пазар. За щастие, ние успяхме този инструмент да го внедрим. Нашата група беше зад него, той функционира добре, нищо против нямам. Но ако е, трябва да функционира добре, би трябвало да се определи е, края на срок е, за миграцията. Трябва да функционира наистина. трябва да бъде подходяща за използваната тази система от крайните потребители, както и от сектора. Не може да допуснем слухове, скрита съпротива, хора, които искат да се придържат към старата система. Значи трябва да функционира системата и да функционира добре за онези, които ще използват. И освен това, трябва да бъде в интерес и на сектора, на економиката. Искам да се спра на един въпрос, все още нерешен. как ще се изчисли, извършват изчисленията при а, е, прекия дебит. А, е, секторът все още не е предложил а, е, подходяща за приемане модел. Ако не могат да създадат система, която да работи във вътрешния пазар, тогава комисията, чрез своя резолюция, чрез своя акт, трябва да каже, например, до края на тази година, е добре да се даде предложение. Не може да бъде такова положението, че ние да казваме необходим е крайен срок, а, а секторът да не е готов да преодолее бариерите и пречките. Нуждаем се от инициативи на комисията и това е нашето предложение в дебата. Господин Еренхаузер. Добре е че е, малките страни се здобиха с еврото, е, страна като моята, Австрия, е, щяха много да се затруднят в финансовата криза, ако това не бе станало. Същевременно липсва отговорност спрямо еврото. Кой отговаря за да проверката на дефицитите в европейската система, в системата на евро. Кой носи отговорност за това, че не бяха на време разкрити съответните цифри за бюджета на Гърция? Днес говорим за Гърция, но аналогични проблеми има в Испания. Как комисията ще гарантира, че Испания не е подала неверни данни какво прави по въпроса? Би трябвало да има яснота и прозрачност. И носещите отговорност да понесат последиците. Можем да осигурим успех на начинанията си, само ако в крайна сметка правилата се спазват. Е, господин Фербер, благодаря господин председателю, господин комисар, колеги. Най-напред, ако искаме да поддържаме единна валута, навсякъде трябва да се прилагат едни и същи процедури. Също така трябва да помислим как да създадем такива хармонизирани процедури, които все още не съществуват в единната е, зона за плащания в евро, така че системата да функционира по-добре. От друга страна обаче трябва съответно да приспособим правилата. Аз съм от страна, където процедурата за прекия дебит е широко използвана за периодични плащания. Тя улеснява тези плащания. И в момента нормите предвиждат изключително осложнен и бюрократичен ред за използването на този механизъм. За това бих се радвал много, ако господин комисар, ако комисията определи крайен срок за тъй наречената миграция към тези механизми. Не трябва да има никаква възможност за измами, което разбира се винаги е проблем при сделките с международен елемент, но има и друг момент. Всеки човек трябва да има възможност да се извършва периодичните плащания, да си плаща телефонните сметки, да плаща в магазините, да извършва международни преводи. Това а, трябва да е лесно. Както казвам, ние би трябвало да дадем своя принос за това процедурите, които се изпробват и а, се прилагат в държавите а, членки, а, да бъдат гарантирани след окончателното влизане в сила на системата. Две минути за господин Карас. Благодаря, господин комисар, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Мисля, че всички сме съгласни с това, че отговорите на коми... господин комисаря към устния въпрос са правилните и безкрайно съм благодарен. Действително отговарят и на целите на Европейския парламент в този смисъл. Освен това, Става въпрос за регламент е, за саморегулиране и ние сме избрали този подход. Успешно се прилага от банките и говорим за няколко стотици банки, които за кратко време успяха да въведат СЕП, единната зона за плащания в евро. И всъщност това е една зона, която е по-голяма от еврото, но не е завършена. И аз отстоявам твърдо факта, че трябва да имаме една окончателна дата, крайна, която да бъде правно обвързваща за всички. По този начин ще можем да увеличим а, въздействието, което можем да упражним по отношение изпълнението. Наистина необходимо да бъде единно приложението от всички участници и до определен срок те трябва да си свършат домашната работа. Наистина е необходимо да се вложат общи усилия в единната зона за плащания в евро, за да може тя да бъде ефективна. Благодаря, господин Казуанепе. Господин председател. Несъмнено тази инициатива много ще спомогне за подобряване ефективността на презграничните плащания като раздробения пазар ще се превърне в един единен общ пазар и ще може да се извършват плащания безкасово навсякъде, където се използва единната сметка и инструментите за единно плащане в евро. Освен това ще се доведе и до намаляване на разходите, когато се прехвърли капитал в различни сектори на а, съюз. Това възлиза на 2 до 3% от БВП. Знаете, че наистина по този начин може да се създаде една среда а, единна за цяла е, Европа. И постигането на такава цел, което е амбициозна, безспорно, е наистина е, нещо, което понякога ни придружа, принуждава да се стигне до компромиси в паневропейската общност, но в крайна сметка в изпълнението на единната зона се постигат стандарти, което е скъпоструваща система и разбира се банковия сектор много добре разбира, че има приоритети, които са по-спешни Необходимо е да се направи оценка на обстановката по настоящем и да се направи ясен график максимално скоро. Така че в крайна сметка да има наистина краен срок, в който всичките тези миграции в областта на прилагането и на инструментите по СЕПА да бъдат факт, както вече бе казано. До сега няма такъв график. И факт е, че националните стандарти вървят успоредно с тези на САПА, определено са непродуктивни. Обръщам се към вас, господин комисарио, както и към цялата комисия, да може този сектор да се оздрави и в крайна сметка да има крайна срок и е, правно задължение за изпълнение на разпоредбите по СЕТА. Благодаря. Е Сега преминаваме към процедурата за спонтанни, спонтанни изказвания. Господин е, председател, господин комисар, искам да ви кажа, че моята страна Румъния преминава през много важен етап във връзка с присъединяването към СЕПА. През октомври октомври 2009 година директива 64-2007 година на комисията във връзка с плащанията беше въведена в Румъния. Румъния преминава към членство в Европейския съвет за плащанията и това ще изиграе много важна роля за присъединяването и към Европейската зона за плащания в евро ние ще въведем стандартите за кредитен превод преди въвеждането на евро, а към директен дебит ще преминем в следващите три години. Има много голям напредък. Държавните служби, комуналните услуги могат да дадат необходимата критична маса, за да ускорят процеса на присъединяване към СЕПА. Министерството на обществените финанси заяви, че то ще се придържа към стандартите по СЕПА след приемането на евро в Румъния. Благодаря, господин Бърния, от името на комисията. Е, господин председателю, благодаря на всеки от изказалите се за всичко, което бе изнесено тук. Това, което ме порази във връзка с въпроса на госпожа Болс, бе единодушието което бе показано във всички части на тази а, зала. Проектът на резолюция потвърждава значението на единната зона за плащания в евро. Тази резолюция е от две години. Мисля, че сега трябва наистина да преминем към доизграждане на зоната. Подчертавам, че наистина има единодушие, което бе заявено и тази вечер, да бъде определен крайен срок. Потвърждавам ангажимента си в това отношение да бъде определен крайен срок. Моля да ми дадете няколко седмици, е, просто да си дам е, необходимото време, е, за да се срещна с всички заинтересовани представители на банковия сектор. Ще проведа бързи консултации и след тези консултации по тази тема, както и по други теми, имащи отношение към доброто функциониране на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 Това е, е действие в полза на потребителите, е, на всички други ползватели, националните администрации, предприятията. Комисията би искала и ще направи необходимото техните е, желания да бъдат взети предвид. И казвам на госпожа Басеско, че ще внимавам какви са усилията на вашата държава членка за пълноценно вписване в проекта СЕПА. Това е от общ интерес. По отношение на картите, този въпрос бе повдигнат по време на изказванията. Необходима е по-голяма яснота. Там също имам нужда от няколко седмици, може би няколко месеца, за извършване на необходимото съгласуване, да си изясня намеренията на заинтересованите субекти, да видя доколко те са готови да съгласуват своите действия, що се отнася а, до модела на финансиране при създаването на евентуална система на общоевропейска карта. Да видим а, как ще а, функционира тази система. Това са въпроси, които ще поставя на банковия сектор. Благодаря за вашата дискусия. Тя бе конструктивна и изключително, проява на изключителна бдителност потвърждавам ангажимента от своя страна и от страна на комисията по тези въпроси. Благодаря, господин комисар. Искам да благодаря и на госпожа Болс и всички взели участие в дебата. И така, приключваме този дебат. Утре предстои. Предстои в момента доклад на господин Ленер за годишните счетоводни отчети на микропредприятията. Господин Ленер за 4.